So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen weiter mit der Sitzung des... И така, уважаеми колеги, продължаваме с нашето заседание. Благодарим на колегите от е, Комисията по социални въпроси. Ние преминаваме към нашия дневен ред. Продължаваме с точка 8. Продължавам на английски. Давам думата на нашия доклад, че господин Луке, заповядайте. <clears throat> Благодаря. Аз ще премина на немски. Искам да дам време на колегите да си сложат слушалките и искам да благодаря на колегите в, е, на докладчиците в Сянка и на тези, които предложиха изменения. Благодаря им за добрия работен климат. Мисля, че е много важно да се каже, че има единство по идеята да не пречим на пазара. Пазарът функционира много добре. Ние искаме да създадем един общ пазар за обезпечени облигации. В този дух върви моят доклад. Не става дума да се е, предлагат продукти или на пазара, или пък да се забраняват продукти на пазара. По-скоро искаме да създадем рамковите условия, за да се знае кои продукти би трябвало да бъдат е, регулирани и кои да се, да се ползват от преференци, преференциално третиране. С това се занимава докладът и в тази посока вървят и много от измененията. Искам да подчертая, че има единство по отношение на това да не се намесваме при издадените вече обезпечени облигации. Ние смятаме да регулираме бъдещите е, обезпечени облигации, които ще се издадат, но не и наличните такива. Сега на три аспекта искам да се спра. Тези аспекти са доста противоречиви до момента. Най-напред става дума за разликата между обезпечените облигации от една страна, така както а, ние сме ги определили в, в преференциалното третиране и това, което ние предлагаме с европейските обезпечени ценни книжа. Това е един друг финансов продукт, който е също обезпечен който също трябва и би трябвало да се ползва от преференциално третиране в рамките на финансовото регулиране. Но това няма да е най-високата степен на преференции, с който ще се ползват европейските обезпечени ценни книжа. И така, има нужда от ясна дефиниция тук, е, освен това, трябва да се говори за допустимата, с допустимия прак на активите. Е, тук има различни концепции, концепции свързани с държавните облигации, активите, инфраструктурните кредити и кредитите за малки и средни предприятия. Но това са неща, които ще бъдат обсъдени на допълнителните заседания на е, докладчиците в Сянка. Трябва да се говори и с е, конкурентоспособността, трябва да се помисли и за корабите е, и самолетите. Ето самолетите, например, самолетите и високоскоростните влакове няма да бъдат е, третирани преференциално. Според мен обаче това е нарушаване на конкурентоспособността. Освен това, обезпече... Е, що се отнася до обезпечените облигации, е, според мен не е ясно защо е, корабите трябва да бъдат третирани преференциално, а държавните дългове не. На следващо място. Удължаването на падежа. И става дума тук за структури, като условно удължаване на, на падежа, гъвкавото плащане и прехвърлянето, вързано с е, условия. При софт полец, при гъвкавото изплащане, тук не би трябвало да има да има връзка с положението на емитента, а по-скоро би трябвало да става дума за решение на надзорния орган. Освен това, Гъвкавото изплащане би трябвало да зависи от макроекономически условия. Аз лично смятам, че това е нещо, което може да се дефинира много трудно, защото трябва да се направи разлика между а, макроекономическите обстоятелства и такива, които не са макроекономически. Това е много трудно. Освен това, би трябвало да говорим и за рисковете на емитентите. И на трето място метода за оценки. Тук има предложение за изменение. Според мен не трябва да се концентрираме само върху номиналните стоености, Трябва да вземем предвид и пазарните стоености, защото някои от тях са много повече под номиналните стойности, за това според мен трябва да вземем по-силно предвид пазарните стойности. Тук има асиметрия. Когато, например, една пазарна стойност е много над номиналната стойност, то тук трябва да се вземе предвид допълнителното обезпечение. Това беше от моя страна. Благодаря ви. аз ви благодаря. Докладчиците в сянка. За НП Дариус Русати. You, Chairman, me... Благодаря. Първо благодаря на господин Луке за това, че подготви този доклад. Идеята да имаме европейска рамка за обезпечените облигации е добра. Това е един пазар, който се развива бързо. Има различна нормативна уредба в държавите членки по този въпрос. Затова е нужно тази европейска рамка да бъде по-ефективна, ефикасна и силна. Приемам общата идея за работата по тази тема, но все пак смятам, че е малко преждевременно, като че ли да се вземат решения по конкретиката на тази рамка – Нямаме достатъчно историческа информация за това как работи пазара, за промените, които искаме да настъпят, как те ще се отразят. Нямаме цялостна оценка на въздействието за пазара на обезпечените облигации и особено, що се отнася до това, как тези предложения ще се отразят върху работата на конкретни сегменти от този пазар. Поради тази причина смятам, че трябва да продължим да работим по тази тема в тясно сътрудничество с Европейската комисия и с Европейския банков орган. Така ще имаме повече доказателства за това, как този потенциален регламент би засегнал пазара. Харесва ми подходът на нашия докладчик. Той почива върху принципи. Целта не е пълна хармонизация в целия съюз, а е един опит да се заложат правила, които да се прилагат в целия съюз, но да оставят достатъчно пространство за решение на национално ниво. Защо харесвам този подход? В някои национални пазари за обезпечени облигации имаше доста случаи, в които се прилагат различни решения. Тези сегменти от пазарите на обезпечени облигации работят достатъчно добре през последните години. Тоест, ако нещо работи добре, няма причина то да бъде променено в кратки срокове. Ако искаме промяна пък, тя трябва да е ясна и да сме сигурни, че промените ще подобрят положението от, добро, от добре работещо към отлично работещо. Това беше най-общо и сега конкретно по въпросите засегнати от докладчика. Първо, определението на обезпечени облигации. За момента нямаме ясно определение, това е ясно. Използваме директивата за колективните предприятия USITS като отправна точка. Господин Луке предлага наименованието обезпечени облигации да се прилага само към онези облигации, които отговарят е, на член 129 от е, регламента за капиталовите изисквания. Това много ограничава обаче обхвата на обезпечените облигации и всъщност премахва от тази категория различни обезпечени облигации, които в миналото са били издавани и са били обезпечени с различни категории активи. Те се споменават в 129 член. Съгласен съм с господин Луке, че има различни нива на риск, свързани с различните активи. Нека да дам пример. Не бива да са равни обезпечени облигации и обезпечени с а, корабни кредити или такива с държавни държавно покритие, държавно обезпечение. Едните не са толкова ликвидни, колкото другите. Можем да говорим още по тази тема, но както казах и корабите, както и други активи, които са използвани в някои държави и са били включени сред обезпечените облигации, като например кредитите на МСП или такива свързани с жилища или публично-частни партньорства в други държави. Тези части от пазара там работят добре и може би трябва да се намери решение, което да не унищожава нещо, което работи ефикасно, ефективно и в същото време вземаме предвид безпокойството около риска. Господин Луки говори за обезпечени облигации, които ще бъдат първокласни облигации, които ще отговарят на регламента за капиталовите изисквания, минус корабите и минус жилищните кредити, като всички други обезпечени облигации – ще бъдат с категорията нов вид европейска, безпечена, ценна книга, ще ги наричаме. Мисля, че можем да се замислим за три категории от такива облигации. Първо ще бъдат първокласните обезпечени облигации, предложени от господин Луке. Второ, те ще бъдат обезпечените облигации, така както на практика се прилагат сега и са дефинирани. И всички останали, които отговарят на директивата за колективните предприятия USIT, ще бъдат така наречените европейски обезпечени ценни книжа. Сега две думи за това, а, което бе споменато, като удължаването на падежа. Не мога да се съглася, че удължаването на падежа прехвърля риска от емитента на инвеститора. Според мен те дават допълнителна възможност на инвеститорите да се възстановят, да си изплатят задълженията. Това трябва да бъде дискутирано. Аз мисля, че трябва да има по-дълги срокове, с които да се удължава този падеж. Сега оценката. Що се отнася до оценката на активите, имаме различни практики в отделните държави членки и тези методи, според мен, трябва да бъдат оставени на националното законодателство. Благодаря. Нека да ви припомня, че закъсняваме. Предното стане беше по-дълго, но ние не трябва да удължаваме своето. За, за това просто не говорете дълго. Добре, социалистите. Алфред, заповядай. Благодаря. И аз искам да започна с докладчика и да му благодаря за подхода за това, което прави. За това, че се опитва да постигне компромис по формулировките. Всички постигнахме съгласие за това, че е нужна европейска интегрирана рамка, която да се ограничава до един а, принципен подход. Има сегменти, които работят много добре на пазарите на държавите членки и не трябва да нарушаваме тяхната работа. Искаме да се пипа меко и леко а, и да се надгражда над а, вече съществуващото, и да е, почиваме, да, нашата работа да почива върху това, което е постигнато до момента. Основният компромис би бил това, което е работило до момента добре, не трябва да бъде е, част от някакви промени на европейско ниво. Като погледнем националните практики, не трябва да ограничаваме националните практики, тъй като до момента те са били доста успешни. Сега, що се отнася до измененията? Аз е, съм подал само две. И те засягат вече обсъждано. Първо, дефиницията на обезпечените облигации. Всички обезпечени облигации трябва да отговарят на директивата за колективните предприятия USIT. тези обезпечени облигации, които също отговарят на регламента за капиталовите изисквания, трябва да имат преференциално решение но една обезпечена облигация, така както изглежда сега, трябва да си остане такава в бъдеще, а не е, да се прави нещо друго или да се говори за тези европейско обезпечени ценни книжа. Определението на обезпечените облигации не трябва да се свързва с е, това, което предлага нашия докладчик. Това ще осложни системата, и ако се променят капиталовите изисквания, може да има отрицателни последствия. Европейската комисия излезе с едно проучване, което върви в тази посока. Посока обезпечените облигации да бъдат дефинирани а, по директивата за колективните предприятия ЮСИЦ, дори и да отговарят на регламента за капиталовите изисквания. Що се отнася до МСП, инфраструктурните кредити, Знам, че докладчикът тук смята, че те не трябва да бъдат част от безпечените облигации, но определени практики въвеждат такова разбиране. Аз го разбирам докладчика ни, но мисля, че Европейската комисия трябва да вземе решение, защото в крайна сметка те са онези, които са в авангарда и работят пряко по това, което се предлага този тип а, тревоги можем да ги повдигнем, но е хубаво да не решаваме ние, а да ги оставим отворени. Това няма да се хареса сигурно на докладчика. Сега за падежа. Разбирам, че удължаването на падежа трябва да бъде ограничено. Така наречените hard bullet облигации се издават само от Германия и от още една или две държави. Другите, така наречени soft bullet, се издават от други държави. Така наречените гъвкави падежи. Може да се удължава падежа, когато има ясно, обаче, изразени условия. Още нещо, което е свързано с жилищните кредити във Франция. Едно от измененията ги изключва, тъй като те не са ипотеки не мога да ви подкрепя тук. Ако практиката във Франция, доколкото разбирам, засяга 30-40% и работи добре до сега, защо да я променяме? Ето това ми е проблема. Нещо, което работи добре, просто трябва да го възприемем като практика. Това е нещо специфично за френския пазар. И не виждам защо трябва ние сега да гадаем как ще работи или защо прави това пазара. Той го прави и нещата просто трябва да се движат напред. Разбира се, всичко останало, което ни казва докладчика е много вярно и съм напълно съгласен с останалата част. Някои изменения правя също с това какви активи могат да се включат в набора от активи за обезпечение. Корабите работят добре. Някъде са 5%, другаде не, но до сега проблеми не е имало с корабите като обезпечение. Така че не виждам защо смятаме, че трябва да има проблеми с а, такива облигации, обезпечени с кораби. Корай няма за либералите. Госпожа Виринг ще я замести, така че заповядайте. Благодаря. Искам да се извиня от името на Кора, която не може да присъства днес поради други ангажименти. Тя иска да благодари на докладчика за проекто доклада, както и за компромисните изменения, които е предложил. Той е взел предвид част от нейните изменения. Важно е да се подчертае, че Пазарът на облигации в момента работи много добре в Европа и националните рамки съществуват отдавна. В Нидерландия през 2015 година бе направен пълен преглед на този пазар. Важно е обаче да се види дали е възможно да се създаде още по-интегрирана европейска рамка за обезпечените облигации. Тази рамка трябва да почива на най-добрите практики, които се посочат от банковия орган, който се който да почива върху доклада на същия този орган, публикуван през 2014 година. Както пише банковия орган, тази рамка трябва да почива върху висококачествени стандарти и а, оптимални пазарни практики. Трябва да се вземат предвид националните режими и да не се нарушава тяхното функциониране. Спецификата на всяка една юрисдикция трябва да се вземе предвид, като в същото време се даде възможност за максимална гъвкавост или поне достатъчна степен. Ненужната административна тежест а, трябва да бъде премахната. Така наречените европейски обезпечени ценни книжа, една идея, за която говори нашия докладчик, а, а, нашата докладчица в Сянка се пита дали няма да е добре да се направи оценка на въздействието на такава една идея първо. Така ще разберем по-добре дали тези обезпечени ценни книжа ще доведат до по-добро многообразие на продуктите на пазара и ще дадат повече финансиране, без да са в ущърп на останалата част от пазара на обезпечените облигации. Докладчица Сянка на Алде очаква една открита, конструктивна дискусия, за да се намери обща позиция на Европейския парламент. Благодаря. The... Благодаря. Мигел Виергас от ГУЕ, заповядайте. Няма да повтарям вече казаното и аз искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Споделяме подходът на нашия докладчик. Той е един консервативен подход е, по обезпечените облигации. Това, което функционира добре, трябва да си функционира и да го оставим така, както си е. От тази гледна точка сме съгласни с казаното и от колегите. Съмненията при нас са свързани най-вече с създаването на нов вид облигации, така наречените европейски обезпечени ценни книжа, за които се говори в този доклад. За тях имаме определени съмнения, имайки предвид, че ще се говори за един хибриден инструмент, нещо средно между обезпечените облигации и така наречената секюритизация. Така, рискът ще бъде с европейски етикет – и не е ясно пазара как ще го разглежда. Ние смятаме, че ще го разглежда като сигурен този риск, но в крайна сметка това няма да има никаква няма да има никакво съответствие с вътрешния риск, който носят тези книги и облигации. За това тук има объркване, но така ли че сме готови да продължим работа с докладчика, за да се стигне до компромис. Ако този нов продукт ще доведе до това, че обезпечените облигации ще останат такива, каквито са до момента, то тогава добре, това е една възможно решение. Както казах, обаче имаме определени съмнения. Благодаря. Свен Гиголт от името на Зелените. Благодаря. Съвсем накратко. От наша страна Искаме да благодарим на колегите и на докладчика за доброто сътрудничество. Е, по принцип сме съгласни с основната линия, а именно да кажем да, то пазара до момента функционира добре, затова това е, трябва много да внимаваме да не нанесем щети на европейско равнище. Но по принцип смятам, че е разумно, даже и в областта на обезпечените облигации, да поощрим единността на капитала. Затова е хубаво, че е, комисията и Европейския е, банков орган предлагат мерки. Ние бихме искали един положителен, отворен подход, така звучи и самият доклад. Мисля, че решаващо е да имаме уеднаквяване на европейско равнище, но ако искаме това, трябва да внимаваме за това да имаме високи стандарти, подобряване на стандартите. Това по принцип е добре, но има някои подробности. Все още има отворени въпроси. По принцип Споделяме становището на докладчика, че трябва да има, че има едностранност при критериите за преференциалното третиране, а именно корабите. Има някои области, които са особено сигурни. Не би трябвало да има припокривания при, в областта на обезпечените облигации. Е, според мен тук става дума обаче за планирано нарушаване на пазара. Алде, предложението на Алде за оценка на въздействието смятам е разумно. И на следващо място оценката на пазарните цени – това до момента не е правено, не е ОЗОС. Оценката на пазарните цени води до несигурност, води до бюрокрация, оскъпява продукта. Продукт, който до момента е функционирал добре, е бил сравнително прост. Би могло да се помисли дали трябва да се оценят и държавните облигации, мисля, че не би трябвало да предприемаме такава оценка. Мисля, че тя тук не е нужна. Надявам се обаче на добри компромиси в бъдеще. Благодаря. Е СПД. Господа Фонштоке няма. За НФ. Анеманс.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 Всичко това е свързано с прозрачността и определението. В различните компромисни изменения има различни аргументи, и си мисля, че прекалено много ще се набърка Европейската комисия в решения, свързани с капиталовите пазари и решения, които засягат самите държави членки. Става дума за определения, които трябва да доведат до подобряване в случай на изкривяване на пазара и е нужна еволюция също така в отделните държави членки. за нас се върви в погрешна, негативна посока, така че няма нужда според нас да се променя настоящото състояние. Первенш Баре се поискала думата, комисията трябва да вземе думата, затова много ви моля по една минута. До 12 часа само беше запазен превода. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казани. Искам да се спра на три елемента. Не можем да изхождаме от принципа, че трябва да се поддържа и запазва този пазар само там, където функционира добре и да изоставим онези национални практики, които се различават от тези в страната на докладчик. Групата на социалистите и демократите е вече засегна този въпрос. Аз искам да се върна на принципа на финансиране на задълженията чрез обезпечение и гаранции. Това е добър начин на финансиране, изхождайки от практиката в моята страна. Второ, по отношение на суверения дълг. Мисля, че чрез един или друг компромис, а те все още не са уточнени, е, условията на финансиране на задлъжнилостта на държавите не трябва да бъдат осложнявани в сравнение с сега. И най седне е по отношение на въпроса на Свен Гиголд. Ще преминем ли от номинална към пазарна стойност? Има една школа, която твърди, е, че е, с оглед нестабилността на пазарите, оценка на въздействието може да ни свърши работа и е, това ще ни покаже е, какви са рисковете от спекулации и какво може да се очаква в случай на срив на пазара. Това ще бъде много полезно. Благодаря. Давам думата на комисията. Господин Миларо. Much, Благодаря, председателю. Приветстваме проект от Клада на Европейския парламент, който е част от е, дебата за обезпечените облигации. Искаме те да продължат да бъдат един ефикасен начин за финансиране в банковия сектор. Във вашия доклад също се признава ползата от хармонизиране на европейско ниво. Искането тук е да няма компромис е, с това. Ползата от една хармонизирана рамка всъщност е по-голяма, отколкото ще бъдат разходите. Комисията сега се вглежда във възможностите за една хармонизация, която почива върху принципи, а, и върху а, добре функциониращи национални системи, което е записано в а, доклада на банковия орган. Ще запишем своите препоръки при средносрочния преглед на директивата за капиталовите пазари. Ще публикуваме това идния месец. Нужна е обща структура на тези обезпечени облигации. Сега имаме два класа обезпечени облигации. Едните отговарят на директивата за USIT или колективните предприятия за инвестиране, и другите, които отговарят на преференциалното третиране и отговарят на регламента за капиталовите изисквания. Е, не е солидна структура, към една възможност да има преференциално, пруденциално третиране за най-сигурните, най-нерисковите обезпечени облигации, да имаме инструменти, които, макар че не отговарят на същите високи изисквания, все пак се радват на признание или на включване в класа обезпечени облигации, като, например, така наречените USIT, инструменти за управление на ликвидността на банките преди е, да, променим, да променяме системата, ще трябва е, добре да се вгледаме дали промените няма да доведат до разклащане на същата. В средносрочния преглед също се вгледаме в новия инструмент, който наричаме Европейско обезпечени ценни книжа и взаимодействието между този нов инструмент и настоящите пазари. Проекто докладът е, също така засяга въпроса за CPT и различните видове възможности за признаване на падеж и неговото удължаване. Те са свързани с рефинансиране и ликвидност. Например, за да се справяме в времена на кризи или проблемни ситуации. Те не са регламентирани от Европейския съюз, но се използват. И затова смятаме, че е важно а, в необходима степен а, да се възползваме от тях за да ги включим в така наречените обезпечени облигации. Накрая, господин председател, бих искал да повторя, че се радваме, че сте изготвили проекто доклад. Е, благодарим за дискусията днес. Тя ще ни даде информация е, за това дали да направим законодателно предложение или не. Ако направим, трябва да се е, внимава много, за да не се засегнат съществуващи структури и да не се попречи на банките да разчитат на този сигурен източник на финансиране. Благодаря. Аз ви благодаря, давам думата на докладчика. Yes, I will speak English uh, this time as Ще говоря английски. Благодаря на всички колеги, е, които допринесаха към тази дискусия. Благодаря за коментарите и предложенията. Нека се спрем на някои е, коментари. Това, което каза господин Розати, а именно е, тристранния подход към е, обезпечените облигации, мисля, че това е един разумен подход е, за компромис по въпроса. Както каза и колегата от комисията, имаме вече два слоя, но семантично не се прави разлика между тези две нива което може да доведе до объркване. За това може би наистина е хубаво да се следва този подход. Що се отнася до CR и с премахване на корабите от преференциалното третиране, аз не виждам много аргументи. Това, което вие споменахте, Алфред, наистина тук има изменения, вие дадохте изменения, но тук вече говорим и за компромис. Аз признавам а, е, системата за а, е, гаранциите за пребиваване, но би било възможно, мислим за възможност за признаване на ипотеките тук в, в е, случаите на, на, на, на риск за от неизпълнение от еминента. Имаше и забележка тук за премахване на гаренциите. Сега, soft bullets, това са неща заедно с, с прехвърлянето, вързано с условия. Това са нови феномени на пазара – през 2007 година можеше да се каже, добре, обезпеченията са хубаво нещо, но може би трябва да променим нещо. Може да има проблеми в бъдеще и трябва да мислим за системните рискове, за нашето законодателство. Както казах и преди малко, това, което искам да направя с този доклад е да имаме ясни дефицити, кои са дълговите е инструменти и кои са обезпечените облигации, които ще имат преференциално третиране в нашето законодателство. Тук имаме нужда от ясни дефиниции. И е хубаво тогава да имаме възможност за удължаване на падежа, което да е задействано от макроекономическото развитие. Смятам, че този въпрос трябва да се разработи на заседанието, допълнителното заседание на докладчиците в Сянка. Това, което каза господин Росати, мисля, че е, е разумно. Това не е законодателен доклад, така че тук ние не задаваме законодателни постулати, а по-скоро заостряме вниманието към проблеми, които съществуват. Естествено, тук би могло да се изиска оценка, но така или иначе няма, няма времеви натиск за създаване на законодателство. Но така или иначе пазарът се променя сега за европейските обезпечени ценни книжа. Така както аз ги виждам, те са шанс за предприемачите да инвестират европейски проекти. Е, те в момента не могат да използват финансиране което е, финансиране е било на разположение за други проекти поради липсата на двойна защита. И то, в този смисъл те са в ощетено положение. Така че този, е, този инструмент би могъл да помогне на предприемачите да се възползват от институционалните мерки. Защо наистина пазарът да не им даде тази възможност? Това е от моя страна. Благодаря ви. С интерес очаквам докладчик, е, до, заседанието на докладчиците в Сянка. Да, докладчиците в Сянка ще продължат тук е, със своята работа. Не искам да ви задържам повече. На 19 юни ще гласуваме в ЕКОН, през юли ще гласуваме в пленарна зала. Благодаря ви. Е, на през юни е следващото ни заседание.